We would like to start. И така, колеги, нека започнем. Искам да приветствам всички вас на този семинар. Той ще помогне на нашата комисия да подготви становище по предложението за преработване на регламент 2201 от 2003 година за, за приемането и взаимното признаване на решенията по семейни дела и родителската отговорност. Днес с нас имаме много различни колеги, гости, включително и докладчика господин Свевка. Тук е и представителя на комисията, Керен Ван Дерхеке Ховен. И така, добре дошли на всички вас. Също така сме поканили и е, колеги от Комисията по петиции, Комисията по правата на жените, които особено се интересуват от това досие. Добре дошли и на госпожа Марет Макенес, заместник-председател на парламента и медиатор в случай на отвличане на деца от родители. Тя има думата. Благодаря. Благодаря за приветствените слова и благодаря за възможността да говоря по този много важен файл. Какво правим ние? Какво прави нашата служба? Искам да кажа, това е много трудна работа, много лична работа, защото ние работим с хора, с родители, които не могат да се споразумеят и търсят помощ. Понякога ние може да им помогнем, друг път не може да им помогнем и това са именно проблемите, с които трябва да се занимаваме ние в нашата работа и ще се занимаваме в, то, в рамките на този семинар. А, наистина този, тези въпроси са много лични и закона трябва да отрази тези лични аспекти, а не винаги ги отразява. И тук се получава противоречие ние се намесваме, когато двете страни не могат да се споразумеят и тук винаги ще говорим за, най, за, за, за най-добри интерес на детето. Аз съм много пъти ще се спра на това понятие. <clears throat> Много пъти трябва да кажем на възрастните, че а, децата не са лична собственост, а са отговорност. За тях се носи отговорност. И тук е, е именно най-добрият интерес на върховенството на интереса на детето се намесва, когато има спор между родителите. Най-напред, когато говорим за отвличане на деца, трябва да, го, да, да мислим за нещо много сериозно. Има деца, които не може да проследим. Понякога е, отвличането е временно и може да се бъде разрешено много лесно. Но <clears throat> понякога това има много разрешителни последствия за детето, за другия родител, за бабата и дядото. Това има влияние за целия живот на детето и ние се опитваме да намалим тези последствия. Някои от ситуациите са просто неразрешими. Е, тук се намесват юристи, съди, те имат най-добри намерения, както и аз, и те също е, имат работа с много емоционални подробности. Но човек може и да обръгне и тук. Това е също един въпрос, е, който трябва да вземем предвид, когато преразглеждаме инструмента. Правото си е право, това е инструмент и съдиите и адвокатите не винаги могат да се справят с тези сложни семейни въпроси. И може би съдилищата не са най-подходящото място за разрешаване на тези чувствителни проблеми. Не винаги и решаването на нещата в съда е <clears throat> най-економичният начин. Процедурите са дълги, много често, докато се изяснат да се изясни родителската отговорност. Много често е по-добре да се разреши проблема бързо, сравнително бързо и да не се протакат нещата. Но моят опит казва, че понякога процесите се точат. Има големи разлики, културни и съдебни разлики между държавите членки. Те също трябва да бъдат всети предвид. Всички случаи, е, е, във всички случаи става дума за човешки трагедии, особено трагедиите на децата. И нещата надхвърлят хоризонта на отделното семейство. Моето мнение е, че трябва да се съсредоточим върху медиацията като инструмент и въвличането на психолози и социални работници. Когато двама партньори се отчуждят и, и са враждебно настроени едни към други, те не искат да се помирят и и въпреки последствията, които понякога са необратими, мисля, че може да се говори, да се осъществи контакт между двете страни чрез медиаторите. И тук медиацията може да бъде при, приложена в тази част на правото. Трябва да помогнем на хората да разберат, че медиацията може да е добро решение. Може би трябва да провокираме този диалог в обществото, защото проблемът може да бъде решен не в съда, а именно чрез медиацията. И това въжи и за други области от живота. Медиацията е едно положително положителна альтернатива на правния, на съдебния процес. И това е хубаво. Медиацията е хубава както за родителите, така и за децата. Тя осъществява ефективна комуникацията, е. е, извинявайте, ефективна комуникация. Естествено, човек трябва да е преминал съответно обучение, но когато става дума за едно добро разрешаване на семейен конфликт, ефективната комуникация е именно нещото, което липсва в целия процес. А ние се стараем да, да дадем именно това. Освен това, опитваме се да предотвратим проблемите, така че ситуацията изобщо да не възниква ситуацията на отвличане, т.е. едно дете да бъде отвлечено от своя дом и да бъде открито едва чак в някоя друга държава членка на Съюза. Когато говорим за приятелско помирение, а, трябва да кажа, че това е нашата цел. Ние искаме да намалим негативните последствия за всички засегнати страни. И тук се намесва правото как да подобрим регламента, как този инструмент да стане по-приложим. Истината е, че понякога, в някои случаи не може медиацията да бъде приложена. Е, тогава, естествено, нещата опират до съда. И тук също обаче трябва да бъдем чувствителни и да бъдем разумни, когато се намеси правото. Какво е необходимо в такива случаи? Съдиите трябва да могат да общуват едни с други. Мисля, че обучението тук е много важно. а Това, то е даже задължително. Особено в тази съдебна област където човешката динамика е много ускорена, съдиите трябва да могат да общуват едини с други. Това ще помогне на гражданите и ще помогне да се защити върховенството на интереса на детето. Понякога хората не искат да чуят становището на детето, а децата и децата изобщо не биват взети предвид тяхното мнение, тях, техните желания. Трябва да дадем възможност на децата да се чувстват сигурни и трябва да дадем възможност за поддържане на отношенията между детето и, двата, и двамата родителя, особено ако те живеят в различни държави членки. И тези споразумения трябва да бъдат изработени и прилагани. И тук ние се опитваме да помагаме в прилагането на съдебните решения. Е, Регламента Брюксел 2 беше успех, това трябва да го кажа, и помогна на много граждани да създадат схеми за признаване и на, на заповеди, на съдебни решения и тяхното прилагане. Също така се подобри и сътрудничеството между централните органи, между държавите, на държавите членки, особено когато ставаше дума за отвличане на деца. Е, централните власти играят голяма роля при подаване на информация, както в самата държава членка, така и при сътрудничеството с централизираните органи в други държави членки. Но това сътрудничество трябва да бъде подобрено, защото много често един родител, когато един родител е в криза, особено когато детето е отвлечено в друга държава членка. И информацията тук е много важна. Той, този човек трябва да има достъп до информация. Много, много бърз и много лек достъп. Ние <clears throat> имаме и предложения за бързото връщане на децата. Тази процедура трябва да бъде облегчена. В някои държави членки нещата са много, е, вървят много добре. Е, във всички случаи трябва да може да чуем детето. Трябва да осигурим добро сътрудничество между държавите членки, включително и между централизираните органи. Подчертавам, понякога Повторението работи именно защото хората разбират посланието. Параграф 2 на, параграф, на член 33 е много важен. Е, тук става дума за окоръжаването на двете страни да е, се включат в процедурата на медиация. Тук ролята на централизираните органи е много важна, особено при предаването на информация. И така, аз а, э, <clears throat> имах среща в моя офис по определени э, казуси и трябва да кажа, всеки казус е специфичен и много, много сложен. Понякога э, хората се обръщат към нас доста късно. трябва да бъдем чувствителни, трябва да бъдем разумни към всеки случай, трябва да, да постъпваме деликатно. Има международни семейства, най-често при международните двойки, а, настъпват проблеми. Именно на тези хора трябва да се опитаме да помогнем чрез различни опции, с твърдото право, с мекото законодателство, но във всички случаи трябва да осигурим защитата на интереса на детето. Зная, че работата на докладчика ще е много трудна, особено когато се навлезе в подробностите на регламента. И искам да благодаря на политически отдел за организирането на този семинар, защото подробностите тук са важни. Благодаря и за анализа на въздействието, който бе представен. Благодаря на Роберт, на Джули от секретарията. Те много ни помогнаха в офиса по медиация. Повтарям, това са наистина много чувствителни въпроси. Става дума за съкрушени хора, за съкрушени сърца. На тях трябва да се помогне. Благодаря ви. Председателят, благодаря Мари. Благодаря за тези встъпителни слова. А сега продължаваме с първата презентация на преработката на регламента и давам думата на госпожа Керен Фантекер Кофе от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Тя ще представи основните аспекти на преработената версия. Имате 12 минути. Thank you, Chair, and, uh... Благодаря. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря, че организирахте този семинар. Благодаря също на господин Звевка за това, че пое това досие като докладчик е, и че започна работа по него с е, сегашното е, изслушване. Искам накратко да ви представя предложението, внесено от Европейската комисия. Много от аспектите вече бяха посочени от госпожа Магинес. Just... Регламентът се занимава само с трансгранични въпроси, които са важни, както подчертая госпожа Магинес. Става дума за разпределение на юрисдикциите между съдилищата на държавите членки на Европейския съюз, както и изпълнението на решенията по брачните дела, например разделяне, разводи, също въпроса свързани с родителска отговорност, най-вече родителски права, права на виждане и прочие. И третия аспект е свързан с отвличането на деца. Този регламент се прилага в Съюза вече повече от 10 години. Ние започнахме процес на оценка преди две години. И работата, която извършихме, основата на преразглеждането на този регламент е следната – първо проведохме публична консултация през 2014 година. Преди това беше изготвена изготвен доклад от Европейската комисия за оценка. Така беше набрана доста информация. Ние базираме своята дейност на съдебната практика на Съда на Европейския съюз в тези сфери както и на големия брой въпроси и жалби, които постъпват от гражданите. Ние имахме също и група експерти на заинтересовани страни, за да можем да обсъдим действието на регламента. Провеждаме и годишни срещи в рамките на Европейската съдебна мрежа, за да се разискват аспекти, свързани с регламента. Всичко това ни позволи да достигнем до определени изводи. Основното беше, че този регламент е действал до тук добре, че можем да се чувстваме удовлетворени, но има и някои въпроси, които биха могли да се подобрят и ние се опитахме да насочим вниманието ни именно върху тях. Ние установихме, че има някои спешни въпроси, които са свързани с родителската отговорност и с международните отвличания. Затова решихме да насочим вниманието ни върху тези два въпроса, като оставим на страна брачните въпроси. И това са двата основни въпроса, по които предложихме изменения международните отвличания на деца, изслушването на детето, свободното движение на съдебни решения, примахване на екзекватурата е заглавието на съответната глава. Също трансграничното преместване на деца, намирането на семейства за тях. И това са също и сътрудничество между централните органи. Това са основните елементи. Има и по-маловажни въпроси, които също са засегнати. Госпожа Магинес вече спомена насърчаването на медиацията в настоящия текст. Сега накратко за това какви са подобренията, които се предлагат. Първото е свързано с са случаи на международни отвличания на деца. Основните подобрения тук е, са за подобряване на ефикасността на производствата, те да се разглеждат по-бързо, по-ефикасно, защото ако не са ефикасни, ако отнемат много време, тогава връщането на детето често се обезмисля. Затова е много важно децата да не са заложници на дълги съдебни производства в подобни случаи, което води до необратими последици за тях. Ето защо ние предложихме някои целенасочени изменения в регламента с цел да се подобри бързината и ефикасността на процедурата. Би било добре да се изяснят сроковете в рамките на които трябва да се вземе решение за връщане. За това се опитахме в максимална степен да съкратим производствата по връщане на базата на статистическите данни, които имаме. Сега средно са необходими 165 дни, за да се върне детето в страната, от която е отвлечено. Ние искаме да се сведят тези този срок да се намали на 4,5 месеца максимално. Също искаме да ограничим броят на съделищата във всяка държава членка, които могат да гледат дела, свързани с отвличане на деца. Международните отвличания на деца, за щастие, не се случват всеки ден от гледна точка на съда и процедурата, техническата сложност, е, и взаимодействието между различните инструменти не е толкова лесна работа. Затова ние бихме искали производствата да е, бъдат е, по-ефикасни, защото наблюдаваме, че в държавите, където има само определен брой съдилища, където има специали... специалисти, които разглеждат подобни случаи, това подобрява ефикасността на гледането на делата. Освен това, ние забелязваме, че един от елементите, който води до забавяне на връщането на децата, е, че в много държавен членки има възможност да може да се обжалва решението. Едно обжалване, второ, трето, което съответно забавя връщането на детето. Ние искаме да се намали възможността за обжалване до едно обжалване и да може съдилищата да се произнесат по временното изпълнение на взетото съдебно решение. Ако е свършено, свършило производството, детето трябва да може да се върне. Това е по международните отвличания на децата. На второ място е слушването на детето. Госпожа Магина също се спря на този момент – Изслушването на детето и отчитането на най-добрия интерес на детето са основните елементи на регламента. Забелязваме от е, изпълнението на този регламент, че съществуват различни начини, по които държавите членки слушват децата, различни са обстоятелствата, също има разлика в това на каква възраст може да се изслуша детето и тези разлики създава проблеми с признаването и изпълнението на съдебните решения. Ние искаме да се укрепи изслушването на детето, като включим в регламента положително задължение на съда да изслуша детето. Такова задължение вече е предвидено в Конвенцията на ООН за правата на детето, но ние искаме да се обхванат всички процедури, свързани с а, а, дела, отнасящи се до детето. Вторият елемент а, са трансграничните ефекти от подобни изслушвания. Искаме а, държавите членки взаимно да признават а, своите национални системи за изслушване на децата ако има разлики в тези процедури, това не трябва да бъде основание да бъде отхвърлено съдебното решение. Взаимното признаване на съдебните решения води и до по-плавното изпълнение на тези решения. На следващо място свободното движение на съдебните решения, примахването на екзекватурата. Вероятно знаете какво означава този термин. Има случаи, в които е примахнат екзекватурата. В случая за някои съдебни решения частично е отменена екзекватурата, свързано с изслушването на детето и с родителските права. Но ние искаме да се обхванат всички въпроси, свързани с родителската отговорност, като въпроси свързани с родителските права, защитата на детето, също и заповедите за връщане. Ние искаме да се гарантира, че ще се спазват предвидените права за защита. Нещо друго, което също беше споменато от госпожа Магине, се отнася до изпълнението на решенията. Това е една от основните слабости. Тя беше откроена по време на публичните консултации. Видимо е също, и в петициите, които постъпват в Европейския парламент. До сега в Европейския съюз правото се фокусира върху това да се признае дадено съдебно решение от друга държава членка и да се изпълнява там. И изпълнението зависи от националната система. Много от държавите членки забелязваме, че нямат специализирана процедура за изпълнението на процедури, свързани с семейното право, т.е. не се отчитат нуждите да се действа бързо в случай, когато са засегнати деца. Това създава реални проблеми за движението на съдебните решения и за връщането на децата или пък за прилагането на съответната мярка, която се налага на съответния етап на изпълнението. Ето защо според нас да, при това преразглеждане на регламента да се премахне тази пречка пред достъпа до правосъдие по същество. Това, което предлагаме е да се се създадат общи основания за а, отказ, да има правна сигурност, да има равнопоставеност а, за всички а, страни по отношение на съдебни решения, свързани с а, отвличанията на деца. Също бихме искали да ограничим срока за изпълнението Считаме, че трябва да има срок от 6 седмици за реалното изпълнение. Ако по някаква причина този срок не може да бъде спазен, считаме, че съдът трябва да може да обясни защо не е възможно да се изпълни съдебното решение в рамките на този 6-седмичен срок. На следващо място прилагаме изменения с връщането на детето или пък намирането на място на детето в друга държава член. Намирането на приемно семейство в друга страна или пък в институция, но не става дума тук за осиновяване, просто за намиране на дом на детето. 56 е, член е основанието, на което може да има подобни на процедура за намиране на приемно семейство. Има обаче доста неефикасно прилагане, има дълго забавяне на решаването на тези проблеми и децата са заложници на бюрократични процедури в трансгранични случаи, а понякога обаче има спешни случаи, когато на детето трябва да се намери подходящо място, където да се грижат за него, друга държава членка. Затова искаме да се постигне една консенсусна процедура, в която да обхваща целия Европейски съюз, една по-оптимизирана процедура за трансгранично намиране на приемни семейства или институция, която да се грижи за детето. Това е процедура за даване на съгласие. Надяваме се, че тази процедура ще действа по-добре в бъдеще. И на последно място, но не и по значение, сътрудничество между централните органи. Беше подчертано вече, че централните органи са основните органи предвидени по този регламент, те оказват подкрепа на съдиите при изпълнение на регламента. Те са пряката връзка с родителите. Да се засили сътрудничеството между централните органи изисква укрепването на ролята им в текста на регламента, за да се изясни какво се очаква от тях, когато разглеждат молби. Освен това, и мисля, че също беше споменато от госпожа Магинес е, в системата на сътрудничество с централните органи да се включат е, и органите, които се занимават е, с грижи за децата, социалните служби. Често те разполагат с информация за това, къде може да се намери приемно семейство или къде може да живее детето. Те са запознати с социалната среда затова тези органи са в състояние да предоставят необходимата информация и искаме те да бъдат обхванати в системата за сътрудничество между централните органи. Това са шесте основни елемента на преработването на регламента. Има по-малки изменения, те обаче не са от по-малко значение, но предполагам, че ще стане дума за тях е, по време на разискването. Благодаря много за това представене. Преди да продължим нататък, искам да приветствам госпожа Гебхарт. Тя беше преди медиатор на Европейският парламент по случай за международно отличане на деца. И така, преминаваме по-натак по дневния ред. Приветствам с добре дошъл господин Милуш Хатапка. той е председател на работната група при приработване на регламент Брюксел 2А. Разполагате с 15 минути. Благодаря, господин председател. Словашкото председателство следи процеса на изготвяне на, на предложението за преработка на Брюксел 2. А, защото бихме искали да, да организираме приоритетите на председателството си съответно с това. Словакия винаги е имала много особено отношение към Брюксел 2 поради две причини. Първо, защото това бе първия инструмент в областта на съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси, който започна да се използва и да се прилага в Словакия. Всички останали инструменти влязоха в сила при присъединяването, този е още от преди това. Втората причина – е следната. А, смятахме, че, че това е едно предимство, с което разполагахме а, в сравнение с по-старите държави членки. Ние бяхме страна по а, конвенцията от 96-та за отличане на деца и много от много от разпоредбите в регламента всъщност са почерпени или са вдъхновени от конвенцията. Комисията Разбрахме малко преди началото на нашето председателство, че комисията ще е, подеме е, това досие, така че ние адаптирахме нашите досиета спрямо от това, да може в края на нашето председателство да сме създали един продукт, една среда. Защо среда? Защото смятаме, че това досие е, е много сложно и много деликатно. И а, това, че всяко решение трябва да се приема с единодушие в а, съвета, прави нещата още по-трудни. Затова искаме да създадем една благоприятна работна среда, която даде възможност на делегациите да обсъждат задълбочено и открито а, своите потребности и желания. Смятаме, че това трябва да доведе до положение, което да даде възможност за бъдещи резултати. Резултати, които да съответстват с потребностите, нуждите и, и желанията на държавите членки. До сега в рамките на нашето председателство са проведени пет срещи на експертно ниво. Първата беше свързана с общото обсъждане на шесте области на политиките, които Каран очерта току-що в предложението на комисията. Това бе темата на първото от тези пет заседания. По-нататъчните срещи започнаха вече да се занимават с отделните разпоредби на, на текста в хронологична последователност. За сега сме е, разгледали първите три глави и на последното заседание, преди 10 дни, започнахме разглеждането на, на четвърта глава, признаване на, на заповеди за изпълнение. Като цяло, Делегациите се отнасят много положително към предложението, подкрепят го, те приветстват възможността да се е, намерят решения е, на практически и правни проблеми, с които се сблъскват техните компетентни органи и, и граждани през изминалата, през изминалото десетилетие на прилагане на регламента. Но ще разберете, уверен съм. това е за сега първа оценка, първи преглед на текста бе това и, и разговорите се, свърза, се свеждаха най-вече до изясняване на политиките и доброто му разбиране. Много от държавите членки продължават и до ден днешен да се, изва, да се изказват в, в, в, под проучвателна резерва. Техните изказвания са неокончателни, защото не са приключили консултациите си с столиците си. Разискванията също се превърнаха и в един процес на учене, както за комисията, така и за държавите членки. И а, се води богат обмен на информация за това как някои решения могат да са ефективни да действат в определени правни системи, а други не. Трудно е а, да се да се говори за сега а, как ще изглеждат резултатите в бъдеще. Не бих е посмял да се ангажирам с подобна прогноза, защото е много вероятно да отправя погрешно послание. Това обаче, което мога, а, без да се притеснявам да споделя с вас, са някои от темите, които породиха разгорещени дискусии. Някои от тези е, области са очудващи, други не. По отношение на това как новите разпоредби е, ще са съгласувани, ще, има, ще осигуряват приемствена с сегашните. Много от делегациите е, изразиха тревога по отношение на това, че в новите разпоредби има намеса в процедурната автономия на държавите членки и въздействието на тези разпоредби, разпоредби въздействието, което тези разпоредби могат да имат върху националните действия, които нямат трансграничен експеримент. Нека сега да спомена, да изредя конкретните въпроси, някои от тях. Едно от очудващите разисквания бе онова, което се предлага да се да се замени в текста на регламента терминът court съд с authority орган. Дори в сегашния текст е, е, дефиницията на, на съд включва административни органи. Но има, има тревоги и опасения сред делегациите, че а, е, тези промени могат да доведат до сериозни а, затруднения и, и има нужда да се подходи особено а, внимателно към това да се определят да се определи кои разпоредби ще се прилагат само а, към съдилищата, но не и други а, административни органи, не и други органи. По отношение на предложението за общата юрисдикция, т.е. привеждането в съответствие на регламента с а, конвенцията от 96 от Хага. Тази тема повдига както много позитиви, така и негативи а, в предложенията. Предвижда се осигурява, увеличаване на, на времевите рамки, в които може да се определя този избор. Като цяло беше положителна реакцията на това предложение, но също така се е, огласиха някои тревоги по отношение на административните последици от това. Не е очудващо, че новия член за предварителни мерки породи разгорещени дискусии и това доведе и до повдигането на редица важни въпроси, като например процедурата за връщане, международното отвличане на деца, взаимното признаване и така нататък. Политиката е в основата на, на новия член за за въпроси, на които трябва да бъде отговорено според ситуацията. Е, това беше приветствано от е, съвета, но, но трябва да става ясно от текст на регламента как ще се изпълнява тази политика. разпоредбата за правото на детето да изрази своите въждания. Делегациите не бяха убедени доколко е необходима тая разпоредба, въпреки че нито една делегация не смята, че това е незначително право. По отношение на новата глава за отличането на деца, делегациите одобриха новата структура. Те смятат, че тази тема наистина заслужава отделна глава. Така че като цяло имаше, имаше съгласие, но се повдигнаха и редица практически въпроси. Някои делегации, например, посочиха нуждата от по-високо ниво на амбиции, на, на посветеност в въвеждането на повече нововведения. Още две заседания ще се проведат в рамките на словашкото председателство и те ще се занимаят с четвърта глава допълнително където все още се води, предстои да се води а, дискусията за отмяната на екзекутурата. А, това, което можем да заключим от а, посланията на депутатите, евродепутатите до сега, това, което мога да заключа е, че сме постигнали вече целта на председателството. Атмосферата в работната група е много положителна, конструктивна и отворена. Аз обаче ще продължавам да водя разговори в същия дъх, и, е, в дух и, и, е, и, и е това сътрудничество се надявам да ни даде възможност да достигнем до, до големи резултати. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря за вашето изказване, <clears throat> за прегледа, който направихте. Благодаря за това, което казахте за работната група. А сега може да продължим с презентациите на колегите. В първия панел ще говорим за една по-структурирана процедура за връщане на деца. Във втория панел, при втората сесия, ще говорим за по-добро сътрудничество между централизираните и съдебни власти. А в третия панел ще говорим за липсващите връзки. И така, започваме с първия панел. Приветствам госпожа Пители от Швейцарския институт за компаративно право. Моля, дайте ни вашата визия за преработването на регламента Брюксел 2. Благодаря, казва Илария Претели. Благодаря за поканата. Аз изпитвам огромна отговорност поради факта, че това законодателство ще има голямо влияние върху целия Европейски съюз, върху пространството на справедлива свобода, Това са доста неспокойни времена по принцип. И виждаме, че доверието в европейското право не е догма, няма доверието в европейското право не, не се разбира от само себе си. Достъпа до пространството на свобода, справедливост и сигурност е зависи от това хората да могат да защитават децата си в рамките на това пространство. Имам привилегията да представя изследване на Шве... Швейцарския институт по сравнително право. в което става дума за обучение на съдиите, обучение по чужди езици, по е, съдебните традиции на други държави членки, по, за, по, за, по задълбочаване на съд, съдебното сътрудничество. Целта е стабилизация, правна стабилизация на положението на децата, които са влечени в подобни процеси. Аз приветствам промените в регламента, но смятам, че има нужда и от други допълнителни промени. Ще се спра на следното. Най-напред. Общата правна европейска е, култура съществува естествено, съществува в ежедневието на европейците – и привлича хора отвъд Европейския съюз. Това не е прерогатив на правните експерти. Това е нещо, което се живее всеки ден от милиони хора. На второ място искам да кажа, че европейската правна култура може да бъде подхранвана от свободното движение на учени, на юристи, и може да бъде но тя може да бъде стигматизирана и може да бъде обвинена именно в контекста на семейните конфликти. Не бива да подценяваме този вид законодателство. Има три вида поведения, които аз, на които аз бих се спряла. Първият случай, на който ще се спра, е едно египетско европейско швей, швейцарско семейство, което се разделя. Майката събира в момента пари, за да може да си върне детето, което е отвлечено от бащата в Египет. Е, момичетата в Египет не е, е, момичето в Египет не ходи на училище и не се знае в момента къде е това дете. Няма достатъчно добро сътрудничество между египетските и швейцарските власти. На следващо място ще се спра на един случай случая на британно-австралийско семейство. <clears throat> Жената отива при своя партньор с тяхното общо дете в Австралия, но там вижда, че той има четири други жени, с които поддържа връзки и решава да се върне в Великобритания вследствие на което бащата казва, че връщането на детето в Великобритания е еднозначно решение на майката. Детето не е имало местожителство в Австралия, тъй като жената си е тръгнала само три дена след пристигането. Третия казус е казус <clears throat> на едно литовско семейство – Детето живее с майката, има контакт с бащата. Майката и детето отиват в Великобритания. Бащата подава заявление. Майката да се върне, да върне детето в Литва, освен ако не получи разрешение за пребиваване, постоянно пребиваване в Великобритания. И така, каква е полуката от всички, от тези три казуса? На първо място, <clears throat> Хакската конвенция от 99-та година се опитва да регулира материята там, където децата са гледани като собственост на родителите. Е, трябва да вземем предвид радикалния контраст между правни е, системи, където децата се дават само на правата на, на, за родителство, се дават главно на майката или главно на бащата. Трябва да вземем предвид – че европейският законодател трябва да се съсредоточи върху феномени, които са специфични за, Евро... за Европа. Интеревропейски случаи са само маргинално проявени и тук също става, може да става дума обаче за отвличане на деца. Те са директно свързани с основното право за движение на работната сила, както се вижда в третия случай. При последното, при едно скорошно решение на Европейския съд от 27 октомври, правото на движение, на свободно движение в, в рамките на Европейския съюз може да има голямо влияние върху живота на детето. То е релевантно винаги, когато може да се докаже, че решението може да има негативни последици за детето. Дете, което се движи заедно с родителите си <clears throat> из Европа. Тук има критична точка, а именно използването на член 13 от Хакската конвенция – който постановява връщането на децата, независимо от обстоятелствата. Важно е да се каже, че решението да не се върне детето може да наруши основните му права и то в степен също както и решението да се върне това дете. Е, всеки, който знае какво крият семейните конфликти, знае колко сложни са те и знае колко негативни са влиянията от тези конфликти върху децата. Дори най-мирният сценарий изисква логистични ресурси, економически. Е, моля ви, моля ви да говорите, казва председателят, малко по-бавно заради превода. Добре, тогава ще ми трябва две, две минути повече, казва презентаторката. <clears throat> значи, дори и при тези сценарии, които са доста е, прости, може да се изискват допълнителни економически ресурси. Но и дори и тук трябва да прегледаме цялата ситуация – за детето. Един шанс за новата версия на регламента е да се вземе предвид това, което каза госпожа Магинес, а именно да се вземе предвид човешката трагедия в тези случаи, а именно да се изслуша детето. Изслушването на децата трябва <clears throat> да бъде извършено от медиатори. Медиатори, които се интересуват от дадения казус, естествено. Не искаме правата на детето да станат прекалено голяма отговорност и тази отговорност да се стовари върху самото дете – Основният фактор за взаимно доверие е диалогът. Той трябва да бъде поощрен диалог между, между родителите с детето, между родителите и централизираните власти. Трябва да се обменя информация и това трябва да се поощри. преди да се вземе решение за, на кого, за това на кого да се дадат родителските права, трябва преди това да се оцени цялата ситуация, цялата ситуация в която се намира детето. Трябва да, да вземем тези възможности тук, когато мислим за новата версия на регламента. Т.е. трябва да има баланс – между ситуацията на детето в едната страна и ситуацията на детето в другата страна, където бъде, бива прехвелено. <clears throat> Когато един родител отива в друга страна и вижда, че не може да говори езика, не може да си намери работа, не може да а, има добри кон- социални контакти, то тогава подкрепата на референтната страна може да е много важна и да помогне на този човек да не се чувства, да не се върти в затворен кръг. Новият регламент предполага за тази цел сътрудничество между всичките засегнати страни, а именно – юристи, медиатори, социални работници, съдии, централизирани власти и родителите. В търсене на подходящо решение, комуникацията между съдиите, новата страна на местопребиваване, властите там може да са много важни, могаше да, са, да играят ключова роля. Това е важно за това всички граждани, които са засегнати от тези дела, да получат правосъдие. Благодаря ви, председателят. Благодаря наистина. Извинявайте, че ви прекъснах преди малко, но наистина винаги е важно да вземаме предвид и превода. Е, защото е, така може да ви разберем по-добре. И така имахте съответното време. А сега давам думата на господин Кристофър Паул, медиатор и директор на Центъра по медиация МИКК. Това е международен център за семейни конфликти и отвличане на деца. Имате думата. Добър ден на всички. Благодаря ви, че ни давате тази възможност да споделим някои идеи относно трансгранично медиация по семейни дела в Европа. Имаше конфликти преди в между а, смесени семейства, френско-германски. И това накара а, трима парламентаристи от двете страни, сред които и европейски а, парламентаристи, да предприемат а, действия. Те представляват е, двете култури, говорят двата е, езика, както френски, така и английски е, и представляват и двата пола, тъй като е, единият е мъж, другият е, е жена. Този проект между Франция и Германия в областта на медиацията се превърна в основа за медиацията в Европа като цяло. Впоследствие делата бяха поети от професионални медиатори. Централните органи, съгласно Хаската конвенция, изискват да се предприемат всички необходими мерки за намирането на благоприятно решение за детето. Също се посочва в конвенцията е необходимостта да използване на медиация не само в случай на отвличане на деца, но на всякакви видове случаи на спорове относно родителската отговорност, права на посещения и прочие. В член 23 на регламента се изисква по време на производството съда в най- скоро време да използва възможностите на медиацията, за да намери решение, което да е най-благоприятно за детето, без да се забавя процедурата. Както каза госпожа Магинес, трансграничните отвличания са особено чувствителни и конфликтни и правните инструменти често не отлит, от отчитат в достатъчна степен тази сложност. В много случаи медиацията е единственият отговор, тъй като отчита емоционалните и правните аспекти на съответния конфликт. Трансграничните медиатори могат да са моста между родителите. Те трябва да имат не само отлични комуникативни възможности, но и достатъчна компетентност в междукултурните общувания и разрешаването на споровете. Ако имат само правни знания, това няма да е от особена полза. Медиацията в трансгранични случаи винаги се извършва в сянката на закона. Законът е важна рамка в тези случаи, и значимостта му може лесно да се подцени от медиатори, които нямат нужната правна подготовка. В международни случаи се изисква бързо решаване на споровете чрез медиация, без да има ненужно забавене затова ние имаме специализирано обучение за трансгранични медиатори. И те изискват и двете държави, от които са родителите да бъдат включени, да се използват и двата езика. Освен това, е, да има един мъж и една жена медиатор. От личния ми опит мога да кажа, че за да има успех и случаите, в които аз съм бил медиатор, е, рецептата е, е именно тази за успешен резултат. МИК, която е не правителствена организация на мрежа на медиаторите, разполага с повече от 150 квалифицирани специализирани медиатори, които са базирани в Обединеното кралство и други страни. Работим на 30 различни езика. Няма общо европейска статистика относно броя на трансграничните случаи, които стигат до медиация. И имам предвид тук организацията МИК, която всяка година публикува статистически данни в тази област и получава също информация. А, имаме консултативна служба, имаме а, значително покачване запитвания през 2008 са 39, 2016 са 150. Знаем отличен опит и от обратната информация, получена от медиаторите, че това са само половината от реалните запитвания, свързани с случай на медиация. Има списък, в който който желая, като медиатор би могъл да кандидатства да бъде вписан в него. Той е на разположение на вебсайта на организацията МИК. Същият брой родители мисля, че се обръщат към медиаторите без непременно да достигат до консултативната група на МИК. Статистическите данни за 2015 година показват, че има запитвани от 54 държави. Те са от майки, от бащи, от изоставени родители, от съдилищата, от централните органи. От германска гледна точка най-много са в САЩ, Франция, Полша, Испания, Белгия, Обединеното кралство, Мексико, Турция, Италия и Швейцария. И последната таблица, която искам да ви покажа, е брой на международни а, запитвания за медиация. Статистиката показва значително повечаване в случаи на а, преместване. За сега, до сега има 26 случая, като сме започнали само с 8. Това показва а, превентивната функция на Хакската конвенция Родителите търсят а, а, решение за връщане на детето, което не преминава непременно през а, съдилищата. Затова имаме и услуги преди да се премине към медиация. А, това е един от основните инструменти, за да могат родителите в последствие да поискат а, да се приложи медиация в техния случай. 65% от случаите за медиация стигат до положителен резултат, до окончателно решение или частично 244 деца бяха обхванати от подобни запитвания в МИГ за 2015 година. Необходимо е да се насърчават страните на най-ранен етап да преминат към медиация и как медиацията да се включи в съдебните производства, без това да води до сериозно забавене на случаи по Хагската конвенция. Страните трябва да разполагат с нужната информация за медиацията, ние имаме на 11 езика а, примери, които могат да се използват от съдилищата. Необходимо е а, да се отиде по-далече от границите на Съюза и а, границите на държавите по Кайската конвенция. Две трети могат да бъдат намалени разходите чрез медиация. Финансовите аспекти на трансграничните случаи по медиация а, са значителни. Ето защо държавите от Европейския съюз а, трябва да осигуряват помощ за медиация в а, случаи на трансгранични спорове. Има напоследък значителен приток на беженци и това води до увеличаване на случаите на трансгранични семейни конфликти, без да има конкретни възможности за сега за решаването им. Бих искал да препоръчам да се засилят и улеснят програмите за обучение на медиатори и да бъдат обхванати и не европейски държави, които са страни по Карската конвенция. Благодаря ви. Давам думата сега на доктор Никол Галус. Той е от Брюкселската адвокатура. Той ще ни представи гледната точка на специализиран юрист, който работи в тази сложна сфера на политиката. Благодаря, господин председател. Когато анализираме юриспруденцията на Белгия на правата на детето, можем да очертаем четири основни трудности. Ще се спре само на първата тъй като те не засяга непременно държави от Европейския съюз. А, става дума за това, че има множество конвенции от Люксембург, от Хага, от къде ли не. Втората трудност е свързана с определението на определението за обичайно местожителство на детето. Дори когато не говорим за Брюксел Д. А, това е дефиниция, която е дадена от Съда на Европейския съюз, но е трудна за прилагане, за интерпретиране, като се приемат имат предвид а, а, фактическите аспекти, които трябва да се отчитат, за да се определи къде е обичайното местожителство на детето. Третата сложност е свързана а, с а, неправилното а, преместване на детето и попечителят, което не е нещо, което съществува и не се признава в правото на Белгия. Що се отнася до мястото, където живее детето. И на четвърто място основната трудност е свързана с изключенията на общото правило за незабавно връщане на детето. Незабавното връщане на детето изисква спазване на презумпцията за връщане в интерес на детето. Интересът на детето се разглежда тук абстрактно, без да се разглежда въпроса по същество, тъй като това трябва да стане в държавата, където е обичайното местожителство в интерес на детето отново, презумцията за съответствие за незабавно връщане е свързана с изключения, например по отношение на това, че детето може да е изложено голяма опасност, което изисква разглеждане в интерес на детето, като се разгледат всички особени обстоятелства, и трябва да имаме предвид прилагането на член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Когато правим анализ на конкретния интерес на детето, неизбежно има удължаване на процедурата, тъй като трябва да се анализира конкретната ситуация, да се изслуша детето, има проблеми с това да се обжалва решението, което означава, че процедурата се удължава, а това задълбочава ситуацията и връщането на детето в страната на происход става трудно и това може да доведе до вредни последици за детето. И има две пречки за незабавното връщане Първото се е свързано с продължителността на производството и второто с противопоставянето на интереса на детето като абстрактно общо понятие и интереса на детето като конкретен аспект. С течение на времето в понятието интерес на детето се включва и временен елемент, и именно този временен елемент, както в Хагската конвенция, така и в регламента Б2, предвиждат изключения от общото правило за незабавно връщане. Поради липса на време ще се спра на един случай, който резюмира според мен това, което намираме в юриспруденцията – това е решение на апелативния съд от 2010 година, от февруари 2010 година. Е решението става дума за, незаб... за незаконното преместване на дете от 2008 година, т.е. две години по-рано. Тогава съдът се произнася за връщането на детето, като отчита временният характер при разглеждането на досието се отнема време, за това задължението за незабавно връщане, което е в компетенциите на държавата, където детето е живяло преди да бъде преместено, това, а, та, това предимство вече не се прилага. Детето вече не е по-близо до обичайното си местожителство, а е близо до юриспруденцията, юрисдикцията, извинете, на мястото, където е преместено, поради което се удължава процедурата. Връщането на детето не може да бъде автоматично или механично. Интереса на детето трябва да отчита индивидуалните обстоятелства – и всеки случай трябва да се разглежда по-отделно, което изисква анализ и това отнема време. Какво може да се направи, а, за да а, се премахнат тези пречки, свързани с а, давността? Имаме две възможности. Първо, относно концепцията за интереса на детето и какво точно се има предвид. Интереса на детето в конвенцията на ООН няма същият ефект, когато става дума за задължение по процедурата или по същество. Трябва да се има предвид при международните отвличания – И имаме дебат, свързан с незабавното връщане е, или пък е, дебат е, по незабавното връщане. На следващо място може да се преразгледа процедурата, така както е предвидена в Брюксел 2А. Няма да се връщам на казаното вече по преработката. Има две възможности. Първо, да се постави ударение върху медиацията. Мислям, че всички, мисля, че всички практици по семейно право считат, че съдебните процедури непременно не са адаптирани за семейното право. Това се отнася за всички случаи, предвидени в семейното право и най-вече тогава, когато става дума за решаване на проблеми, свързани с детето при а, разстройване на семейството. Необходимо е да има повече информираност, подобряване на комуникацията в това отношение. Когато има вече съдебно производство, трябва да се определи в какви срокове трябва да се осъществи и това трябва да съответства на съдебната практика, на изискванията и да е в съответствие с това, доколко спешна е ситуацията. Специализираните магистрати по отвличанията, това съществува в белгийското право, предвидени са санкции за неспазване на задължението за връщане и също примахването на екзекватурата и осигуряването на гаранции. Решението за връщане в, на страната на происход, която трябва да има последната дума, може да се използва възможността за сертификат, както е предвидено но страната на приемане трябва също да, е, да се възползва от а, тази възможност, без а, да се прилага екзекватурата и в страната на приемане. Когато родителят, който е отвлякал детето е в друга държава членка, тук става дума за, вече за международно отличане и а, тогава може да се задейства процедурата за екви... Е, е, по екзекватурата а, или пък а, процедурата предвидена в а, приемащата а, страна. Когато говорим за интереса на детето, може би трябва да имаме предвид също и член 11, линия 6, т.е. последната дума, да има съда от страната на происход. И това е свързано с екзекватурата и изисква детето да бъде изслужено, съответно, ако е на възраст, която го позволява но понякога е много сложно, когато последната дума е на страната на происход, да бъде изслушано детето. Когато имаме процедура, когато от, родителя, който отлекал детето, се позовава на това, че детето е било подложено на опасност в страната на происход – и трябва да се разреши случай от съдилищата на страната на происход. Страната, която е приемащата страна, също може да предприеме мерки за закрила на детето в случай на връщане да следи какво е състоянието на детето, т.е. трябва да има признаване на съответното съдебно решение. Необходимо е а, тук също да се помисли за съкръщаване на сроковете за осъществяване на тази процедура. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря доктор Галус. Сега разполагаме с възможност да поставяме въпроси и да имаме предвид, че не остават няколко минути, съгласно програмата ни. За... Започнахме с леко закъснение. Така че имате въпро... възможност да поставите въпроси. Госпожа Кепхарт. Благодаря. Господин Цвевка, вие може би трябваше първи да вземете думата, тъй като сте докладчик. Но трябва да кажа, радвам се, че комисията предлага това реше... предложение – през ноември 2006 година аз изготвих един доклад и го прочетох отново и виждам, че някои от предложенията, които съм направила тогава, са отразени в предложението на комисията. И това е чудесно. Акцентът пада върху медиацията. Аз участвах в тази немско френска група. Аз бях медиаторка, така че наистина смятам хубаво е да се застъпим за медиацията. Тя е много важен въпрос. Но, моят въпрос е следният. За много кратко време трябва да се случат процесите. Те трябва да бъдат приключени бързо, но за една добра медиация има нужда от повече време. И <clears throat> когато родителите приемат медиация, те не са задължени да го сторят, тогава обаче трябва да има определена давност и това е важно, за да не може е, медиацията просто да се използва като претекст за удължаване на процедурата. На следващо място. Госпожо Претели, вие казахте, трябва да сме много внимателни с терминологията. Така е. Нека не говорим за отвличане на деца, а за отнемане на дете. Отнемане на дете, това е нещо друго. Когато говоря с родители, виждам, че че тези, които са взели детето, не смятат, че са го отвлекли и че са направили нещо незаконно. Така че нека не, <clears throat> не говорим за отвличане, защото законът тук е безпощаден. Понякога ситуацията е много противоречива. Радвам се на предстоящата работа и с удоволствие ще прочета още веднъж законовия текст. Благодаря. Благодаря, госпожо Гепард. Господин Цвевка. Дякую bardzo, пани przewodniczący. Дякую нашим... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници в първия кръг за, за интересните е, изложения. Благодаря също и на представителите на комисията и на съвета, които много положително поднесоха е, тематиката, която е много, много сложна и деликатна. Радвам се, че нещата не се спират от държавите членки и че се оценява необходимостта от по-ефективни инструменти – или създаването на нови, или приспособяването на съществуващите такива. И това трябва да бъде част от преговорите ни също така. се надявам да стигнем до, до конструктивен отговор. Винаги обаче, когато говоря по този интересен въпрос и когато слушам някои хора как се изказват по него, мисля, се струва, че постоянно, че повтаряме едно и също, че интересите на детето, най-добрият най интерес на детето е нещо, което е, трябва да се гарантира чрез е, правни решения. Но има и интерес на родителя. Така че Сложна е мрежата. Интересите на детето, на родителите, на държавата членка влиза в играта. Та, а, при работата по въпроса, а, при дебатите в съвета най-вече, Мисля, че е много важно да не изпускаме от поглед необходимостта за отмяна на процедурата по екзекватурата. Мисля, че това ще доведе до съкрещаване на сроковете, което е от огромно значение за интересите на детето. Второто нещо, което искам да ви е, е питам, искам да чуя мненията ви по един въпрос, който аз имам доста опит. Въпросът е свързан с изслушване на детето аз съм дълбоко убеден, че изслушването на детето трябва да бъде задължително. Но трябва да се отговори на въпроса от каква възраст нататък може да се изслушва едно дете. От каква възраст нататък може детето логично да, да представи и да си представи ситуацията, в която се намира и така нататък. На каква възраст детето може да изрази мнението си и третия въпрос сега. избора на формулировка в регламента, за регламента, в която да се споменава а, компетентния орган или отговорния а, орган. Знаем, че в някои държави членки няма, няма специализирани съдилища по тия въпроси комисията трябва да ограничи броя на компетентните органи, на органите, които са, се занимават с родителските задължения или отличането на деца, в това число ще използвам този термин. Защото е, родителите понякога дори сами си дават сметка, че под е, е, въздействие на емоциите си това, което са извършили е отвличане, чисто отвличане. Та това са трите въпроса, по които бих искал да чуя какво мислите. Благодаря. Следващи ура. Господин Либретон, аз искам да благодаря на всички експерти, които говориха за преработката на регламент Брюксел 2А. Става дума за изключително важни въпроси, за трансгранични семейни конфликти, международните отвличания на деца, може би това не е най термин. Често в моят избирателен район към мен се обръщат хора, родители, които са се считат жертви по такива случаи на отличания. Не знаете ли е конкретен случай. Често става дума за дете, което е френски гражданин, което е отвлечено в Германия. И искам да разбера зали, дали това е често срещано явление или пък това е нещо, което е конкретно за моя избирателен район има френско-германски проект за медиация, което показва, че този проблем е доста широко разпространен. Международната медиация беше много е, интересна презентацията на МИК. Аз бях изненадан от брой че 65% от случаите, свързани с медиация, стигат до положително решение. Ако това е така, това е пример, който трябва да бъде доразвит. И на второ място нещо, което представлява интерес е, че се изисква по-добро сътрудничество между централните органи. Дали правилно съм разбира, разбрал, че трябва да се убедят държавите членки да определят съдилища, които ще се занимават конкретно с дела по международно отвличие. И на последно място искам да се спре на примахването на екзипатурата. Мнозина от вас говориха по този въпрос. Аз обаче не съм чак такъв ендусиаст. Не зная дали а, това дали не накърнява в а, прекалено голяма степен суверенитета на държавите членки. Благодаря, господин Либретон. Or... Благодаря. Чухме вече няколко въпроса. Не знам комисията ли първа да отговори или а, някой от а, гостите ни, а, може би доктор Паул. Но моля да няма нужда всеки да отговаря на всички въпроси. Заповядайте, доктор Паул. Благодаря за а, възможността да, да, да отговоря на зададените въпроси. Ще отговоря на немски, тъй като <clears throat> вие говорихте на немски. Вие говорихте за времевия хоризонт. Така е, прави сте. Това е една от основните трудности, когато погледнем с какви огромни конфликти е, човек навлиза в медиацията. Медиацията е структуриран процес <clears throat> и тази структура трябва да се развие в едно малко, много ограничено време и това е изкуство. В това време се вземат предвид интересите на двамата родители, интереси на хора всъщност, които са на големи разстояния един от друг. <clears throat> Това означава, че човек трябва да разполага с обучение, да разполага с един инструментариум, за да стигне до положителен резултат. Това не винаги се случва, но когато човек е добре обучен, резултатите са повечето положителни. Друго нещо, което е хубаво, е да се говори с хората преди, непосредствено преди съдебния процес. И тогава човек се среща с заинтересованите страни и тогава резултатите са най-добри. Успеха не е 65%. Това по отношение на спецификата на Германия и на Франция. Германия е страната с най-много съседни страни. А, броя на споровете ни с Франция е подобен на този а, с а, Швейцария и всичките ни останали страни съседки. Инициативата на, на герман-френския проект бе по идея на министрите на правосъдието на двете страни. Ние сме партньори, които се каза в едни тежки исторически е, времена. Трябва да направим нещо, нещо различно, нещо ново. Е, питате как успяваме да постигнем тези 65%, как, как постигаме успех. А не е лесно. А, аз съм разглеждал и съм се занимавал лично с много от тези казуси. Не, от всички, не всички те са, са успешни. Но тогава, когато има, а, има добри услуги в, в периода преди медиацията, а, услуги, които подготвят страните за медиацията, които ги насърчават, които осигуряват връзката с съдиите, с централните органи. Когато получите благословията на съда, тогава страните по спора са доволни и са благодарни, че сте прекарали е, време с тях. Че сте им отделили време. Така го постигаме ми чрез, е, чрез усърдие, чрез, с работа. Комисията, заповядайте. Благодаря госпожо председател. А, ще засегна няколко от въпросите. Първо да добавя нещо към това, което каза доктор Пал. Да, действително, медиацията е времемък процес, но съществува положителен опит, съществуват добри практики. Вие споменахте една от тях. Например, в Европейската съдебна мрежа се опитваме да споделяме тези добри практики най-вече става въпрос за случаите, когато медиацията е неделима част от процедурата, която вече е вградена в процедурата, например, както в Холандия, нещата действат доста добре. И тогава, а, тогава е възможно а, да стават нещата дори в кратки а, срокове, например, при усоличения. По отношение на давността, прави не бива медиацията да води до изтичане на давност. Има правила има директива за медиацията, където се предвижда именно това. Ако страните а, решат да използват медиация, ако а, тогава се, се прекъсва а, давността, хода на давността. Т.е. Давно, а, медиацията не оказва въздействие върху давността пред съда. По отношение на изслушването на децата, вие е, казахте, че е добре да се следват единни стандарти. Да, разбира се, това би било идеалният случай. Това е нещо, което сме разисквали много щателно в експертната група. Смятаме, че е, практиките в момента обаче са е, толкова разнородни, има такъв разнобой в държавите членки, културата на изслушване на децата е много, много разнородна. Затова би било много трудно да се стигне до, до единно мнение за това на каква възраст да започне да, да, да може да се приема изслушване на дете. Е, и дори сама, самото понятие за възраст е е нестабилно понятие, не, не, а, защото различни деца съзряват а, на различна възраст. Та, не знам доколко това е реалистично. Може и по-изпълнимо, по-реалистично би било да се надяваме а, да постигнем взаимно признаване. Въпросът за екзекватурата. Мисля, че в рамките на Европа сме минали отвъд въпроса за суверенитета. Този регламент е първия, в който екзекватурата вече е, е отменена а, с цел упражняване на правила и, и също така и заповедта за връщане така че върви се в тая посока и, и това е инициатива, която продължи в други области на правото, издръжката, дребните искове и наскоро всички търговско-правни искове по, а, и регламент а, Брюксел 1. Мисля, че вече сме озрели, вече сме стигнали до момента, в който а, може да да, да продължим. Да, съгласен съм. Но това е аз, което мисля. Може би другите искат нещо да добавят. Следващия гост. Гост, благодаря ви а, за госпожа Претели. Благодаря а, за въпроса. Аз това, което исках да кажа, не беше, че искам да променяме името. Просто исках да кажа, че в термина. Е, просто иска да кажа, че има случаи, в които със сигурност е ясно е, че става въпрос за отвличане, но има и други е, случаи, в които прехвърлянето, законното и незаконното прехвърляне на, на преместване на, на, на дете е, е, е много тънка тази разлика. Тъй, че правото на, дете, на родителя да премести детето зависи от условията на попечителството. Така че има случаи, които са съвсем гранични по средата. Има и други проблеми. Понякога се стига до там да се е, третира детето като собственост от страна на, на родителите. Е, всичко това да се е, преведе на, на, на, на правен жаргон е нещо, което трябва да се мисли много внимателно. И, и а, консултациите между съди е, е, е може би много, много полезен подход. Така че да се разбере най-добре кое служи най-добре на интересите на детето. Незабавното връщане, например. А, това е нещо, което трябва да се гарантира когато е в интерес на детето, но трябва да се оценява всеки отделен случай по-отделно. Има съди, има практици, които които са в състояние да, да, да вземат предвид положението и на двамата родители. Това е много важно като предпоставка. Относно изслушването на детето, Господин Звевка постави въпрос. Това е много деликатен въпрос, тъй като всички добре знаят, е, че детето е било, може е, лесно да бъде изложено на конфликт на е, лоялност, което може да има отрицателно влияние, особено по отношение на родителя, който не е избраният родител. Трябва да има задължителна медиация, се казва, но това често е неефикасно. Трябва да има изслушване на детето, трябва да се обаче избягва да се натоварва детето с прекалена отговорност. Затова трябва да има стандарти, които да са приемливи, не еднакви, но поне да има гаранция, че детето да не бъде поставено в такава ситуация, когато бъде разкъсвано от съмнение кой родител да изпере. Доктор Галус. Относно изслушването на детето, аз напълно споделям казаното от вас, че не трябва че трябва да има известно еднаквост, но има разлики между държавите членки по отношение, например, на възрастта и прочие. Бихте ли забавили малко темпото? Да. трябва да има еднакви условия на изслушване на детето, но това е доста сложно, тъй като има разлики, що се отнася, например, до възрастта, на която може да бъде изслушвано детето, което се прилага в различните държави членки. По-добре е да се а, определи каква е а, ролята на централните органи а, и съответно на а, отговорните съдебни органи. Това не поражда конфликти. В Белгия имаме пет а, трибунала, които се занимават а, с. А, въпроси на семейното право. Има един апелативен съд и те се занимават с, например, незаконното преместване на дете. Те, в тези пет съдилища има съдии, които общуват помежду си, за да може да предлагат еднакви методи на разглеждане. Благодаря за интересните отговори. Предлагам сега да минем към втория кръг. Става въпрос за сътруд... общата тема. Тук е, е сътрудничеството между е, централните и, и съдебните органи. Трансграничното сътрудничество е основния акцент и сега ще, ще чуем какъв е опит от някои, някои централни а, компетентни органи от а, Полша, например, и ще изслушаме и старши съдя от а, Холандия. Приветствам а, професор Талия Крюгер от а, университета в Антверпен. Разполагате с 10 минути. Заповядайте. Благодаря. Благодаря а, на всички и добър ден на вас и на всички, които ни гледат е, онлайн. Моята тема е укрепването на трансграничното сътрудничество. Комисията вече е свършила доста работа в това отношение. Мисля, че много положителни а, е, предложения а, е, са събрани. А, това, което в слайдовете съм поставила в черно, е това, което вече е свършено от комисията, а това, което е в оранжево, е нещо, което може допълнително да се подобри. Сега, първо, а, хода на, на, на делата, времетраенето на хода на делата. А, Комисията каза, че централните органи трябва да отговарят на, на искания, на запитвания в рамките на, на два месеца. Добре е да се постави конкретен срок. Мисля обаче, че ще има случаи, където ще е необходимо да се, да, да се отговори по-спешно. два месеца понякога би било твърде дълго дълъг период. Мисля, че трябва да се добави нещо към разпоредбите, като например, че в приспешни случаи запитващия централен орган може да е, поиска от е, отговарящия централен отговор да, да, да, да отговор си в по-кратки срокове. После, срока в предложението на комисията, е, следващия срок е 6 седмици в случай на отвличане. Става въпрос тук за административната страна на нещата в централния орган и, и по отношение на съдебните изслушвания, съдебните заседания. Мисля, че е, трябва, може да се поясни обаче допълнително, че става въпрос за периода до, до сезирането на съда, до подаването на, на иска в съда. Просто ще е по-ясна формулировката. След това е, разпределението, разделянето на, на разходите всеки централен орган поема собствените си разходи, това е добре, но мисля, че трябва да има, а, има известна гъвкавост, да могат централните органи да се договорят нещата да се уреждат друго яче. Например, ако има някаква, някаква сложно записване, което е необходимо да се, да се препраща запитването до други органи, тогава да може да се споделят разходите, например, за превод, стига да, да, това, да, да, стига да постигнато съгласие. После, а, сътрудничеството между съдиите. А, нещата, много от информацията се а, е, разменя между централните органи, но мисля, че и съдиите трябва да, да са част от това сътрудничество и между себе си, и между тях и, и, и централните органи. Трябва да има и място в работния им ден за това, разбира се. А, комисията предвижда разпоредба да се осигури необходимия личен състав за централните органи, но мисля, че трябва да се предвиди и време в а, работния ден, в работната натовареност на съдиите. После а, изпълнението на, на временните мерки и мерките за връщане. Това са заповеди, които ще са изпълними в трансграничен план, без да е необходима екзекватура, т.е. незабавно изпълними. Тук може да има времена мярка, например, която е прията в Унгария, а Словашкия съд е компетентен по същество, по материално-правните въпроси. А, в момента, в който влезем в полето на материално-правните е, аспекти, тогава временните мерки вече изтичат. Те не са приложими. Та, трябва да е много ясно кои мерки са приложими и кои не са. Така че аз предлагам да се предвиди едно задължение за съдилищата, които да информират тази централния орган – да, се, да се обявява ясно кога, кога приключват временните мерки. същото въжи и за заповеди, заповедите за връщане. става въпрос за решение по материално-правните аспекти на, на делото. Те а, могат да вземат превес, да имат примат над заповедта, над заповедта за връщане. Трябва да е ясно за, за централния орган а, ко, кое е последното определение и кое определение или заповед трябва да се изпълнява. А, паралелни или съединени производства. А, съд, по регламент съда и извинете, в Брюксел 1, регламент Брюксел 1 има една много добра разпоредба, която мисля, че може да се пренесе и тук. Става въпрос за, за при паралелни а, производства за директната комуникация между съдии. Ако е съзирано друг, друго съдилище първо, то може да поиска информация за това а, кога, кога е било съдирано съответното друго съдилище защото понякога е трудно да се, да се съгласува тая информация. Трябва да има начин да се установи лесно кой, в кой съд искате, молбата е поступила първа. Ако парламентът приеме това, мисля, че това задължение може да се, да се добави към, към задълженията на, на централния орган в 63 ти член да следи за това. А, информация за, за чужди правни системи. Понякога трябва да се прилага чуждестранно семейно право, понякога е необходима информация и за чуждестранно процесуално право. И мисля, че комисията може да предостави такава информация само тогава, когато тя разполага с такава, тогава, когато тя е предоставена от централните органи. Мисля, че ще трябва централните органи също така да, да отговарят за това да информират комисията за промени в законодателството в страните си. Така че информацията за чуждите правни системи а, трябва да се, да се усъвременява и да се оповестява от комисията. После, много деликатен въпрос признаване и изпълнение. С а, отмяната на екзекватурата, а, централните органи мисля, че също трябва да помагат и в това отношение. Ако няма запитване, ако няма искане за прилагане на мярка, тогава централният орган трябва да продължава да е в състояние и да отговаря за това, за да, да помага да се, да се идентифицира местоположението на детето. На етап изпълнение дори и да няма такова а, изрично искане защита правата на детето. Изслушването на децата, често пъти се повдига този въпрос. Много ще е важно централните органи да помагат и, и в този процес. По два начина могат те да помагат или да спомагат за осъществяването на видеоконферентни връзки, логистиката по изслушването на детето, но също така и а, чрез събирането на, на доказателства, на показания. В някои държави членки това може да се върши от един и същи компетентен орган, но дори и да не е така, те трябва да са във връзка, да могат лесно да си общуват, за да могат да, да спомагат за, за гладкото протичане на изслушването. А, носителите на родителски права също трябва да са в състояние да поискат помощ от страна на централния орган, което е необходимо да се идентифицира местоположението на детето. Тази дейност трябва да, се, да може да, да изпълнява централния орган, независимо дали е, е процедурно сезирано или поискане на, на родител, на носител на, на, на родителски права. Медиация. Мисля, че е хубаво нещо че да се въведе задължение съдилищата да, да, да обмислят вариант за медиация, не само в случай на отличане, но и във всички други случаи на, на, на, на, на дела, свързани с грижи за детето. Чухме за проблема, проблема за, за процесът до, преди медиацията, преди да започне е, да се даде начало на самата медиация. Мисля, че централният орган трябва да поеме тази задача или, или да си сътрудничи с органа, който ще поеме тази задача по организирането на дейностите преди медиацията. Надявам се, е, е, речта ми да не е била твърде бърза и ви благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Мисля, че чудесно бе изложението ви, спазихте времето и, и не сме получили сигнал от преводачите, че твърде бързо изказването ми. Следващия оратор е господин Лукаш Фридрих от Централния орган на Чехия. Заповядайте, господин Фридрих, имате думата 10 минути. Я вам дякую за слово, přeji всем příjemný вечер. Благодаря. Аз ще говоря от перспективата на централния орган от Чешката република. Какви са нашите задачи? За това ще говоря. Ще говоря и за промяната в отношенията и сътрудничеството с правителствените органи. Ще говоря и за отвличанията на деца. <clears throat> ще говори за нещата, които обсъждаме по време на нашите заседания. И така, каква е нашата институция, каква е нейната роля? Това е централен орган. Ние не се занимаваме само с отвличания на деца и Брюксел 2. И работим и по различни трансгранични казуси и семейни, семейно-правни въпроси. Що се отнася до националното ни законодателство, трябва да кажа, че ние също се занимаваме с правната защита на децата. Имаме и връзка с социалните служби. Може да работим директно с деца, особено в, по време на съдебни процеси, в е, процеси, в които има трансграничен елемент. И така, <clears throat> не може да сме директна страна в съдебния процес. Ние може да провеждаме събеседвания с децата. Ние проследяваме цялата процедура от началото до края. И също така ползваме нашия собствен опит в тези дейности. Занимаваме се с международна защита на деца. Имаме възможност да извършваме медиация. и обучение. Използваме най-добрите практики, като модела Кохенски от Германия и други практики. В момента Участваме в проект за подобряване на участието на децата в съдебния процес. А сега нека се спра на някои елементи от регламента. Може да се идентифицират два основни проблема. Ефективността и бързината на сътрудничество между централните органи. Често има забавяне на на обработването на заявленията. Е, трудно постъпва информация за местопребиваването на детето. Понякога протичат седмици и месеци. Понякога протича половин година или години, докато имаме информация, така че нещата се различават много в, в отделните държави членки. Освен това, ние имаме различни дейности. Стандартите за централните органи са различни. <clears throat> И това не е най-доброто положение. Би трябвало да следваме едни същи правила, едни същи норми, а, когато става дума за централните органи, но някои правила не са съвсем уточнени в, нас, в настоящия регламент. Понякога е, правилата не се прилагат навсякъде е еднакво и ясно. Както вече казаха някои от моите колеги. Например, 56 ти член, когато детето е позиционирано в друга държава. И що се отнася до предложението, то е доста чувствително, наистина. да може да подобри бързината на процеса, защото поставя определени срокове и в сравнение с други регламенти, мисля, че това е един много, ще бъде много полезен инструмент. <clears throat> Важно е също така да осигурим адекватно, е, адекватни финансови ресурси за съответните органи. Защото когато централният орган има само двама човека, които се занимават с всичко свързано с Брюксел 2. Много често те не могат да се занимават с а, случаи на отвличане на деца, например. И не могат да са бързи. Така че това е нещо много важно, да имаме средства, финансови средства и а, човешки ресурси за централните органи. На второ място. Хубаво е, че тук в това предложение се уточняват някои компетенции и задължения на централните органи. В миналото някои тълкувания бяха много обтекаеми, <clears throat> а сега с това предложение – може да се придвижим в посока на определено хармониз... хармонизиране на изискванията. Може да се изискват определени услуги, свързани с родителската отговорност, условията са по-добре оточнени. Това всичко е много положително. Сега за отвличанията – Първият проблем в тази област е проблемът с сроковете, да се те. Имаме нови срокове, <clears throat> защото до момента, въпреки че централ, централните органи трябваше да работят много бързо, те не можеха, те не го правеха. На второ място е механизма за връщане – <clears throat> той трябва да е свързан с съдебните процедури. Процедурите на държавата членка. Освен това имаме нужда и специализирана подкрепа, както казаха и някои от колегите. На следващо място – преференциалният механизъм. Механизмът, който винаги се налага. Този механизъм не, не, не, не функционира добре. Защото той не стига достатъчно далеч, когато става дума за невръщане. Това мисля, че този въпрос би трябвало да се обсъди допълнително. Значи хубаво е, че има срокове. Това го казах. Хубаво е също така, че новото предложение задава ясни правила за процедурите, <clears throat> въпреки че ние имаме национално законодателство, което следваме, но хубаво е да, то, тези процедури да са отразени и в регламента. Е, много държави членки имат специални правила за процедурата на връщане. Е, тези правила могат да опосредстват е, работата на съдиите. Те могат да дадат повече гаранции, повече сигурност при различните фази на връщането. <clears throat> Що се отнася до този общ механизъм, там мисля, че малка, да се направят някои промени, свързани с документите за превод. <clears throat> Например, Заключение. Какви са най-големите рискове? Основният въпрос е дали държавите членки ще могат напълно да приложат регламента, включително и сроковете. Това е най-големият въпрос, който аз си поставям. Дали държавите членки ще успеят да спазят правилата и да ги приложат правилно. <clears throat> Някои от мерките би трябвало да са дефинирани допълнително – противен случай ще, ще имат само козметичен ефект. Някои формулировки могат да се подобрят. Би трябвало да въведем и по-добри механизми за по-добро сътрудничество между държавите членки и техните органи. Държавите членки се казват, че може да си сътрудничат и извън обхвата на централните органи, но това би било рисковано, защото става дума за обработка на данни и информация. <clears throat> така че тук е хубаво да се уточнят задълженията на централните органи. Те би трябвало да са винаги информирани за казусите. <clears throat> Някои членове, като член 15, може да бъдат допълнителни уточнени за това как съдилищата прилагат и тълкуват определени правила различно. Това, ако се случи, ще забави процедурата и съдебните дела. По принцип, новото предложение смятам, че представлява надежда за подобрение по отношение на медиацията, по отношение на увеличаването на правата за участие, но най-големия риск се крие в изпълнението на задълженията на държавите членки. Например, има, има възможности за подобрение, например, както казах, член 15. Естествено, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. А сега давам думата на съдя Анет Оланд, старши съдя в Холандия. Тя ще ни представи перспективата от гледна точка на съдията. So, and, uh, Madame Hollande, you have yes, the floor. Thank you very much. Does it work? Yes. Um, yes, well, I've heard so many topics, so many interesting points of view. Благодаря. Много интересно беше наистина. Чухме перспективата за това, че трябва да се вземе предвид гласа и правото на детето, да се вземат предвид интересите на двете страни. А, аз обаче ще представя перспективата на съдията. Ще взема един пример. Това е един от последните казуси, с които се занимавах. Той, това е казус от Обединеното кралство и ще се опитам да покажа как директната съдебна комуникация може да а, постигне добри резултати. <clears throat> За повече живинка съм въвела някои, при, някои снимки. Ето, <clears throat> Имаме едно семейство тук, е, жената е от Холандия, мъжът от Обединеното кралство, всички са щастливи, но в последствие е, е, семейството се разделя и имаме тук случай на международно отвличане на дете. Това, което често се случва, жената от Холандия не се чувства добре в Обединеното кралство, тя се връща в Холандия и това се случва след развода. Тя се опитва да започне нов живот, но всичко и липсва. И какво прави тя? Тя се връща в Холандия и взима децата със себе си. И това не е правилно, защото родителите не са, били, не са се били споразумели за това. Какво става след това? <clears throat> След два съдебни, два, две съдебни дела в Холандия и в е, Обединеното кралство водят се тези две дела почти паралелно. Регламента Брюксел 2А означава, че едно семейство може да води дела едновременно в две различни държави членки. Двата, двете съдилища могат да вземат а, решения и двете решения трябва да бъдат приложени в другата държава членка. Това може да се, какво може да се получи при един такъв случай? Ето, например, <clears throat> може съдята, холандският съдия, който третира този случай, може да вземе решение дали децата да се върнат или не в Обединеното кралство. Значи той взема решение децата да се върнат в Обединеното кралство. Това решение трябва да се приложи веднага. Това означава, че ако майката не иска, децата ще бъдат взети от холандската полиция. полиция. Това се случи. Това е една доста любезна снимка. Нещата могат да изглеждат много-много по-зле. Е, полицията може да трябва да приложи сила понякога, за да приложи съдебното решение. След това обаче, <clears throat> в същото време или малко след това решение британският съдя може да вземе решение и този съдя може да каже, че децата трябва да живеят с майка си в Холандия. Но ако децата междувременно вече са се пренесли или са, са били пренесени в Обединеното кралство, тогава ще имаме ситуацията, която виждаме в, на, на снимката британски полицаи трябва да взимат децата от британския баща и ги водят обратно в Холандия. Това може да се случи, когато няма комуникация между властите, между органите и между съдиите в двете държави членки. Объркването е напълно, пълно е объркването за родителите и за децата. Децата стават пинг-понг между държавите членки. Това води до щети за децата, до несигурност и естествено несигурност за родителите. Но както казах, в този случай <clears throat> имаше е, комуникация между двете съдилища и какво се случи? Двамата Съди. Е, се свързаха помежду си чрез имейл, така че холандският съдия се свърза с британския. Аз участвах в тази комуникация. Ние имаме мрежа за комуникация. Ние е, се знаем а, е, лично и когато изпратим имейл от нашата мрежа, получаваме веднага отговор. Какво направихме? Ние казахме, холандски съдя иска да говори с британски съдя, възможно ли е. И така по този начин двамата съдии се свързаха и говориха. Какво обсъдиха те? Те си поставиха времеви график и решиха, че трябва да вземат решение по връщането на децата в рамките на 6 седмици. Какво направиха съ, съ, съдиите? ще проведем 8 Единия съдя каза, ще проведа заседание 8 седмици след решението на другия съдя. Е, това е времето, което ми е необходимо за вземане на решение в Великобритания. И така британският съд изчака решението на холандския съд. Холандският съд постанови връщането на децата в Великобритания, но те знаеха, този съд знаеше, че трябва да се изчака изпълнението на решението след вземането на решението от страна на Британския съд. Те, те казаха, нашето решение може да бъде приложено е, едва след повече от 6 седмици. Какъв беше резултатът? Нямаше правоприлагане, на, нямаше прилагане на решение до вземане на решението от двата съдя. Съдии. И така британският съд взе решение 14 седмици след започване на, на, на делото в Холандия. По този начин се избегна пинг-понга между двете страни. Това беше важно за децата, важно беше за тяхната сигурност, въпреки че вземането на решение трае 14 седмици. А, нямаше пинг-понг между родителите и между двете юрисдикции. Въпросът е обаче какво е необходимо да се направи, за да може европейските съди да си говорят едни с други, когато вземат решение по международни казуси. Този въпрос бе вече спомена днес. Нашата работа е да се третират съдебни казуси, да се провеждат съдебни заседания, което е, което е така и така много много трудоемко, но в същото време имаме нужда и от време за да си говорим ни с други, да се свързваме с съди в други страни. <clears throat> значи трябва да има съди, които участват в мрежата в всички страни. Тези съди ни помагат да се ориентираме кой е компетентният съд и компетентният съдия по даден казус. И трябва да знаем на какъв език ще си говорим, как да се свържем с него. Този е, съдя за контакт може да е много полезен тук, може да е полезен с езиковите си умения. Е, може да помолим този човек, да, този съдя да ни помогне да установи първоначалния контакт. Трябва ни за тази цел адресен регистър. Имаме такъв такъв регистр под егидата на конвенцията. И в този списък са имената на хора, т.е. на съди, специалисти в различните а, области <clears throat> съди, които участват в тази мрежа. Съдиите за контакт трябва да имат комуникационни умения. Това означава, е, че те трябва да разполагат и с инструменти за контакт, т.е. те трябва да знаят контактите на другите колеги. Някои съдии използват своите е, имейл адреси и получават много спам. Те биват <clears throat> залети от спам от различни страни, а, така че те трябва да използват сигурни адреси. Освен това, те трябва да имат познания за процедурите, трябва да са посетили различни обучения и професионални заседания с колегите си от другите страни. Аз предложих някои изменения. Няма смисъл да ги повтарям. Аз съм ги изпратила в писмен вид. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Презентацията беше много интересна. Имаме няколко минути за въпроси и отговори. Евелин. Ja może nie mam специални в Господин Звевка, аз а, Нямам чак толкова въпроси поне към момента. Всички практически проблеми, които описахте, показват колко сложен е проблема и колко наложително е за нас като законодатели да създадем механизми, които да ни помогнат да се установи кой съд, кой съдия е най-подходящия. Понякога съдебните дела се водят в две държави и съдиите контактуват помежду си, но това не е най-добрата практика. Най-добрата практика би била предварително да знаем коя е юрисдикцията, която ще е компетентна по съответното дело и кой е съдия, съдия ще получи това дело. Освен това е необходимо доверие, взаимно доверие между държавите членки. Както каза и експерта от Чешката република, това изисква добро сътрудничество между централните органи, за да може информацията да стига до всички заинтересовани страни, както и до централните органи в заинтересованите държави членки. Както в подготвителния етап, по време на медита... медиацията, както и в окончателния етап на процедурата, когато трябва да се приложи съдебното решение, тъй като често установяваме, че няма отговорни органи за изпълнението на съдебно решение, а детето не е предмет. Детето не трябва просто да се вземе от полицай или от представител на, на съда. При подобни случаи ние трябва да направим максималното, процедурата да бъде максимално не болезнена за детето. Разбира се, идеалният случай е трудно постижим, но трябва да направим нужното, за да гарантираме добри условия за детето и за бъдещото му развитие. Да се отчита интереса на детето, а не интереса на съответния родител ние трябва да се ръководим преди всичко от интереса на детето. И това трябва да е част от анализите, от разискванията, които водим. Ако възприемем тази философия, ще бъде по-лесно за нас. Евелин? Благодаря. Занимаваме един въпрос, Непрекъснато се казва, се говори за специализирани съдилища. Такива трябва да се съдадат. Така разбрах. Но, а, и аз имам тук един въпрос. <clears throat> трябва, необходима е концентрация на компетентните съдилища и смятам, че това е добре. Това се случи в Германия, във Франция, в Белгия. И това е добре, защото когато един съдия много споредично трябва да третира един такъв казус, а той, той се усеща много необиден. Така че концентрация да, но трябва ли това да са специализирани съдилища или пък е достатъчно това да са семейни съдилища със съответния опит? Може би такива съдилища трябва, ще могат да поемат такива казуси. Тоест, да има синергийни ефекти между сем, съдилища за семейно, за, сем, за семейно право и трансгранични, с трансгранични аспекти. Аз искам да добавя два кратки въпроса. Първият е към господин Фридриш. Колко трансгранични дела гледате в Чешката република годишно? И въпросът ми е към госпожа Оланд. Вие дадохте пример за добра практика на сътрудничество. Има ли случаи, когато няма контакти между съдилищата или пък единия съд да не знае, че другият съд се занимава с същото дело? Не знае кой би искал да започне с отговорите. Господин Фридриш. Добре, аз ще започна. За трансграничните дела ние трябва да дефинираме по-ясно какво представлява трансграничен случай, що се отнася до отвличането на деца от родители. Имаме между 60 и 70 подобни случаи годишно отвличанията са в Чешката република са между 20 и 25. Останалите са международни отвличания от Чешката република към чужбина. Чешките съдилища гледат дела, свързани с международен елемент и те могат е, да бъдат до стотина годишно подобни дела. Госпожа Оланд. Последният въпрос беше дали има случаи, когато липсва контакт между двете съдилища в е, различни държави. Да, случва се, за съжаление. И ако се случи, това се дължи най-вече на факта, че единият, е, единият съд не знае че се гледа това дело, тъй като един родител не го е споменал. Това е доста деликатен случай. В повечето случаи обаче, ако знаем, че има паралелно дело, което се гледа в друга държава членка, можем да установим контакта, за да видим какъв е статута. може да се поиска трансферна юрисдикция в този случай, т.е. двете дела да се обединят и т.е. делото да се гледа в един съд, в една юрисдикция, или пък за да се направи преценка кой е съдят, който е, е бил, бил сезиран първи. Ако знаем, че се гледа дело от друга държава членка, установяваме контакт, но ако нямаме тази информация. Разбира се, това може да се случи. За съжаление, трябва да кажа, както беше споменато и по-рано, между централните органи, някои от съдиите от мрежата имат много пряк контакт с съдии в други държави, но в други държави членки това е по-сложно. Не получаваме незабавен отговор или получаваме така с голямо закъснение след 5-6 седмици, което ни би трябвало да е така. Мисля, че съгласно регламента трябва да е ясно, че един е съдът, който ще бъде компетентният съд. Когато става дума за обичайното местопребиваване, пребиваване, двамата родители могат да представят различни факти е, и двата съда могат да решат, че обичайното местопребиваване е именно в тяхната страна. Затова трябва да се определи съдът по обичайното местопребиваване да бъде компетентният съд, но често два съда са, съд, две съдилища се сезират, защото така им се представят фактите. Член 14, член 15 на предложената поправка на регламента предвижда това. Но трябва да се види как да стане прехвърлянето на юрисдикция и кой да вземе решението. Да се определи един единствен съд, който да е компетентния съд. Е, Затова е необходимо да има пряко е, взаимодействие между съдебните органи. И на това исках да наблегна в моето изказване. Тадеуш, е, ще получиш думата незабавно, но преди това предполагам, че искаш да реагираш на казаното тъй като госпожа Кругер също би искала да вземе отношение. Добре, уша. Това, което искам да кажа, е, че когато става дума за избор на юрисдикцията. Ние вече сме обмислили някои възможности по Брюксел 1, е, но отново искам да подчертая, че правото на, на детето не е въпрос на пазарлъци или на търговия, но могат да се направят някои паралели. Може да има две дела в заведени от две различни държави членки, но регламентът трябва да бъде така а, формулиран, че да е ясно а, кое а, съдилище има юрисдикция да гледа съответното дело. Съдията Постулски ще говори също и за обучението на съдиите. Трябва да се изясни ситуацията, кое е компетентното съдилище по дадено дело. Винаги, разбира се, могат да има случай на добра или а, воля или за проява на недобра воля, защото понякога може да има неинформираност, а, а, когато родителят а, майката, да речем, живее в една държава членка, бащата в друга държава членка. Затова е важно да се изслушат и двете страни. Информацията трябва да е на лице и да се види дали става дума за злонамереност. Винаги има възможност а, чрез формулировката да се определи кой е съдът, който ще бъде компетентния съд. В отговор на въпроса на Евелин, тъй като имаме още един трети панел, ни остават по-малко 45 минути, нямаме достатъчно време. Кой ще отговори на въпроса на Евелин? Комисията. Благодаря, ще отговоря на немски. <clears throat> Моята колежка трябваше да напусне. Аз съм госпожа Шолц, имам доста опит в областта. Сега на, на госпожа Гепард ще кажа. Комисията смята, че наистина компетенцията трябва да бъде концентрирана върху определен брой съдилища. Какви ще са тези съдилища? Е, решенията са различни в държавите членки. Някои държави членки нямат е, даже и семейни съдилища. Те са се концентрирали върху един съд за граждански дела. А други държави членки имат по-разпръсната концентрация и това не функционира добре концентрацията трябва да е върху съдиите. Това е нашето решение. Благодаря. Една минута, казва председателката. Кога? One minute. Професор Кругер, една минута. Искам в отговор на въпроса да кажа, в член 22 се говори за концентрирането на юрисдикции, а не за специализацията им. Отново паралелните производства има правило, ако същият случай се разглежда от различни съдилища, но проблемът, който беше очертан от колегата, е, че имаме свързани въпроси. Например, става дума за едни и същи деца, но един съд отговаря за процедурата за връщането и друг е отговорен за въпроса по същество или пък за временните мерки. Вие говорихте твърде бързо, но разбрахме за какво става дума. Преминаваме към третия панел с акцент върху връзките с трети държави. Без встъпителни думи ще дам думата на доктор Керштин Барш от Хакската конференция по частно международно право. Имате думата. Private international law, I will reflect on the proposal to recast the Brussels 2A regulation. Благодаря. много се радвам, че имам възможността да говоря за... Няма нужда толкова да бързате. Ако имате нужда от допълнителна минута, 11 минути, няма страшно сега. По отношение, по отношение на на конвенцията от 88 за, и за отвличането на децата и от 98. Това са две много важни конвенции, които имат за цел да закрилят децата в разграничен а, план. Конвенцията от 93-та за а, а, осиновяването и както и протокола за издръжката заедно с двете конвенции, които споменах, е, те създават общата съгласувана рамка, международния правен ред, ред който осигурява закрива детето в трансграничен план. Да, по-бавно ще чета. Обхвата на 2А засяга този международен правен ред – и постоянното бюро разглежда две, два въпроса при подготвянето на изказването за този семинар. Дали регламент Брюксел 2А ще продължи да бъде в съответствие с международния правен ред и дали се постига координация между глобалните и регионалните инструменти. Втория въпрос, на който искам да дава отговор, и то положителен отговор, е следния. Преразгледаното предложение потвърждава координацията на правните инструменти, изяснява взаимовръзката на 2А със съответните конвенции и също така допринася за правната сигурност, като прави нещата по-прости за държавни служители, съди и така нататък, като им помага да разбират взаимодействието между отделните инструменти и отделни казуси. Няколко въпроса във връзка с 2А и съответствието му с международния правен ред, най-вече конвенциите 80 и 86, 88 86. Не мога да навляза в големи подробности поради времето, с което разполагам, но документа, който сме изготвили, засяга всички тях. Първоначално искам да изтъкна, че някои от а, разпоредбите ще доведат до разлики между регламента и двете конвенции. Обаче, въпреки тези разлики, няма да има отрицателно въздействие върху международния правен ред. Нещо по-важно. Отчитаме, че някои от разпоредбите на новото предложение имат за цел да, е, да решат някои от предизвикателствата на държавите членки при е, прилагането на сега действащия регламент. Някои от тези а, е, а, предизвикателства са, а, са сравними с сега съществуващите а, а, случаи на, раз, на различия. Например, разликите в административните и правните процедури при връщането, а, при нецелесообразно не целесообразно за държавно дете. Става въпрос за всичките, за всичките етапи на, на молбите за връщане. Конвенцията от 80-та година а, изисква е, екс, е, ускорена процедура, но не се, не се а, поставят конкретни срокове за обработка на, искан, на исканията. При разискване на практическото действие а, на конвенциите, държавите членки бяха призвани да, да ускорят процедурата. В това число административната и съдебната процедура и чрез определяне на конкретни срокове. Но постигането на, на бързи действия продължава да бъде е, трудност в много страните по страната, по, по конвенцията от 88 по отношение на, на сроковете в, в, в е, новото предложение. Е, те са нещо, което трябва да приветстваме, защото имат е, за цел да разрешат този проблем. Искам също да ви припомня, че там се подчертава факта, че е, в основния принцип на конвенцията от 80-та година във връзка с отличанията, това може да се спазва само когато детето се връща набързо и без забавяне. Друг аспект аспект е, е, е задължението на, на, на, на Европейския съюз и държавите членки да гледат подобни дела в а, а, ограничен брой съдилища. Над 40 страни имат концентрация на юрисдикция а, и е постигнато високо ниво на, на взаимно разбирателство благодарение на натрупания опит допринася се до, за взаимното доверие между, между съдиите, намаляват се случаите на забавяне и се намаляват несъответствията в съдебните решения. Друго важно изменение в новата, новия регламент е свързано с спешните мерки за закрила. В новия текст се гарантира, че мерките за закрила по спешни, деца, по спешни дела извинете, се признават в държавата членка, където детето по-настоящем пребивава. Тези мерки не се прилагат в момента, в който съответният компетентен съд започне да гледа делото. Осигурява се закрилата на детето по-ефективно и се осигурява по-добро съгласувано с конвенцията от 86-та година според 11 член, от която а, компетентните органи на държавата членка при, имат юрисдикция при спешни случаи да предприемат всички не, необходими мерки за закрива на детето и тези мерки имат а, извън териториален действие. 11 член гарантира това, че а, мярка за закрила, която състои в а, връщането на отвлечено дете, се признава и ако трябва се прилага в страната, в която се връща детето. По такъв начин се гарантира ефективна и активна и адекватна закрила. И допълнително това се гарантира до момента, до който компетентните органи в втората държава не са, не са приложили адекватни мерки. Новия текст изрично призовава съда да, да, да разгледа въпроса дали трябва заповедта или определението да бъдат предварително приложими, дори когато международния правен рад не предвижда това. Ние смятаме, че най-добрия интерес на детето се защитава най-добре тогава, когато а, не се а, променя или не се а, отменя заповедта за връщане. Това е само тогава, когато процеса не, не е в разрез с нуждата за установяване на детето в новата страна или във втората страна страните по конвенциите трябва да създадат условия за бързо вземане на решение. Съдът трябва да се използва единствено за изпълнение на заповед за връщане от друга страна, но възможността за незабавното прилагане на заповед, която все още не е окончателна, трябва да, трябва да съществува в зависимост от обстоятелствата по делото. Постоянното бюро смята, че а, е, новия текст а, е, отговаря на тези изисквания, без да налага допълнително, допълнително задължение да се прилага заповед, без да са разгледани а, е, конкретните а, обстоятелства по даден казус. Накрая бих искала да спомена разпоредбите в новия текст, според който държавите членки гарантират, че централните органи разполагат с адекватни финансови и човешки ресурси, за да изпълняват регламента. Централните органи, които се определят от страните по конвенцията от 80-та и от 86-та, играят много важна роля, роля в ефективното изпълняване на конвенцията. И на няколко от срещите страните по конвенцията са били насърчавани да осигурят необходимите ресурси за централните органи. Обаче централните органи понякога не разполагат с адекватни ресурси за пълното изпълнение на, на важната им задача, важната им роля. Така че това е предизвикателство, което все още продължава да е на лице, затова ние приветстваме новата разпоредба в това отношение, новия текст. Също така, често пъти, основ, на централния орган съвпада с централния орган по двете конвенции, така че може да се приеме, че изпълнението на това изискване също ще има положително въздействие върху всички а, случаи, които се гледат от, от централните органи по двете конвенции, независимо дали регламент 2А, Брюксел 2А, се прилага, е, е приложим спрямо конкретните казуси. Също така, новия текст предвижда да се спазват строги срокове по дела за отвличане или въвеждането на а, срокове за, за настаняване отвъд граница. По такъв начин трябва да се укрепи сътрудничеството между органите и съдилищата и това ще се отрази положително и на начина по който държавите членки а, боравят с дела по а, конвенциите от 80 и 96 година, без значение дали Брюксел 2А е приложим. Така че ние а, приветстваме измененията в Брюксел 2А и очакваме с нетърпение да, да, чуем, да, видим, да чуем мненията на комисията и на държавите членки по въпросите на закрилата на детето в частното международно право. Благодаря председателката. Веднага давам думата на професор Алегрия Борас. Заповядайте. От университета в Барселона. Благодаря. За мен е много приятно да бъда днес при вас и да говоря по тези въпроси. Най-напред. въпросите за семейното право. Как се разглеждате те в документа, който е издаден заедно с предложението на комисията? Как се запазва тук статуквото? Предложението на международната група на европейските специалисти по частно право което, група, която аз ръководя, е много по-амбициозна. Тук имаме предложение за решаване на семейни конфликти. Този семинар обаче тук се съсредоточава повече върху предложението на комисията, но би трябвало да вземем предвид и евентуални елементи, да, да, да вземем предвид промяна на елементи, които са свързани с семейните конфликти. Член 301 от е, Договора за Европейския съюз изисква единство, единодушие, когато става дума за семейното право и когато става дума за промени в материята. Най-напред искам да се спра на критерии за уточняване на юрисдикции и съдии. Когато става дума за регламента, си задавам следния въпрос. А дали семейни кризи и дали въпроси за семейната, за родителската отговорност трябва да се регулират в един и същи инструмент. Това би могло да е повод за объркване семейни кризи и тяхното разрешение не са били променени в текста от 20 години и сега тези тези конфликти се осветляват в доклада Параш. Може би трябва да се следват до сегашните процедури. Следващият въпрос е дали в този регламент трябва да бъде запазен специфичния режим, който се регулира от член 40, 73. В същото време има много промени – промени между съдилищата. Съдилища, които се занимават с гражданските дела. И на трето място. Материалният обхват на регламента – тук се говори за развод, за разделяне и анулиране на брака, но има неща, които а, не са взети предвид. Например, какво се случва, когато се разделят или се развежда еднополова бой, б, б, двойка. Това е нещо много чувствително за държавите членки. Конвенцията не говори за това. Но въпреки това въпросът е важен. А, радвам се, че предложението на комисията говори не само за а, съдилищата, но и за други органи, защото има органи, естествено, които са компетентни при решаването на, на семейни дела, дела например, нота, нотариусите. Според мен, <clears throat> Има тук положително развитие. Има още нещо. Има постановление на Европейския съд за признаването на развод в Германия, свързан с закона, с закона Шария в Сирия. но въпросът е отворен. И въпросът трябва да се реши от Мюнхенски съд. Трябва да се уточни какво се случва в такива случаи, когато е намесен закона за ширията. Такива казуси стават все по-чести. Анулирането на брака. Има анулиране на брак, има и развод. Тук се намесва въпроса за лиспенденс и за обикновената процедура, за обикновените случаи. <clears throat> Тук законодателството изостава. Има решение, решение от 16 октомври за искане за анулиране, заявление, пока, заявление подадено от един от брачните партньори след смъртта на първия. Какво решение може да се вземе в един такъв казус? Сега въпроса за компетенциите и компетентните съдилища. Според мен, тук няма автономия на страните да могат да използват да изберат съд. Ако комисията изменя член 3, включително и 3А и алинея А, за свободата на избор, то би трябвало да се е, даде и свобода за избиране на юрисдикция, но това не се случва, така че това изменение няма, от него няма смисъл да се избере само съд, а не и юрисдикция. Сега, юрисдикцията, знаете, е, в член 3 има 7-3 альтернативни критерии и те са подредени по иерархичен принцип. Може да се получи ситуация, в, който, в която е препоръчителен развод и развод, който да се потърси при съдилище, което ще даде най-благоприятно решение за съответния, за един от партньорите. Вие в такъв случай не трябва да уточните деня, а и часа на своето заявление, за да го подадете при компетентния съд. Често трудността тук е да се постигне единство между брачните партньори. Държавите членки могат да приемат само текст, когато са включени е, съответните критерии, когато текстът отговаря на съответните критерии. Нужна е иерархия тук защото така ще се избегне търсенето на най-изгоден съд. В такъв случай иерархията ще помогне за едно по-добро гледане и по-бързо и по-ефективно гледане на дел делото. И накрая остатъчните юрисдикции – членовете 6 и 7. Член 6 говори за ексклюзивна юрисдикция по смисъла на регламента. Но има различни тълкования на понятието при Брюксел 1 регламента. Казва се, че тук могат да се използват само критериите от, от съответния регламент. Смятам, че член 7 трябва да остане. Ако идеята за допълнителен форум се запази. Така се прави разлика. Между ситуация, в която един ищец не е от дадена държава членка, но живее в нея. Европейските граждани трябва да имат достъп до съдебните решения, които ги засягат. Това трябва да бъде ясно дефинирано. Ясно е, че има нужда от изменение на регламента, но ако няма единство по тези промени, които се предлагат, по-добре е нещата да си останат както преди. Ето защо аз подкрепям приемането на предложението на комисията. You, uh, Благодаря, професор Бараш. Давам думата на съдия Апостолски. Той е генерален секретар на Европейската мрежа за обучение на съдии. Разполагате с 10 минути. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Искам да благодаря на организаторите за това, че включиха в работната програма въпроса за обучението на съдии. Тази тема се разглежда като основен инструмент а, за да се гарантира, че правата, които са предвидени в европейското законодателство, могат да бъдат реализирани на практика. И би трябвало да има връзка между инструментите в правото на Европейския съюз и обучението на съдиите. Въпросът за обучението беше повдигнат от много от ораторите днес след обед. Поне в тази зала има разбиране, че е необходимо обучение, когато става дума за въвеждането на нов инструмент, но света не е чак толкова съвършен извън тази зала. Необходимо е да има обучение и това е огромно предизвикателство за всички от участващи в политиката в сферата на правосъдието на европейско ниво. Не е достатъчно да имаме права на хартия, добре формулирани регламенти или усъвършенствани регламенти, както сега се прави в сферата на брачните въпроси в трансграничен контекст. Обучението е важно за съдиите, за прокурорите, за другите специалисти в правната сфера, за да могат съдиите професионално да изпълняват своите задължения, включително тези проистичащи от европейското законодателство, те трябва да са много добре обучени и професионалната компетентност трябва да се подобрява непрекъснато чрез обучение. Особено когато става дума за въвеждането на един нов правен инструмент, какъвто е преработеният регламент Брюксел 2А. Аз съм очертал три основни цели на подобно обучение. Първо, съдиите трябва да знаят, че има такъв процес. Те може и да чакат месеци или години след влизането в сила на инструмента. Те трябва да са подготвени предварително. Необходимо е те да подобрят своите знания, умения. Няма да наблягам на конкретните знания и умения, които са необходими, за да могат да се вършат добре работата. Съдиите трябва също да, да бъдат а, твърдо ангажирани с а, постигането на целите, заложени в инструмента. Те трябва да са наясно, че имат изключително важна роля по изпълнението на инструмента, така както е прият от институциите на Европейския съюз. Обучението в тези три сфери са наложителни те трябва да се осъществяват на две нива – на европейско ниво и на национално ниво. Има голяма разлика в това, което може да бъде постигнато на всяко от тези равнища. Аз накратко ще се опитам да очертая сферите, в които е необходимо да има обучение. Преди това искам да представя накратко какво се предлага към момента. Ще го представя от е, гледна точка на Европейската мрежа за обучение на съдии. Тази мрежа е доста активна при осигуряването е, на възможности за обучение по случаи, свързани с е, семейното право от трансграничен характер. Искам накратко да припомня, че ние сме мрежа в която очетават е, институциите на 28-те държави членки, които отговарят е, за обучение на е, съдиите, както и Европейската академия. Ние обменяме ноу-хау помежду си, как да подобрим ситуацията на национално равнище. Организираме различни видове обучения по различни теми. Както виждате в този списък има семинари, програми за обмен, езиково обучение, електронно обучение, също и обучение на бъдещите съди и прокурори. В областта на трансграничното семейство право организираме семинари по Брюксел 1, също и по конкретни случаи, практически примери, най-добрите проектори в трансграничното сътрудничество между съделищата, между националните органи. От миналата година ние се насочваме също и към това как да се изслушват деца, как да се защитават техните права. Семинарите целят да се подобрят знанията на участниците по съществуващите европейски инструменти. Това може да се прави национално равнище. Има доста висока добавена стоеност на тези семинари. Когато съдиите се срещат, те могат да обменят опит помежду си, могат да се срещнат с европейски експерти, могат да упражняват е, чужди езици, създават също и мрежи. Мрежите, които бяха споменати тук е, и те са кръгълния камък е, за доверие между тях. Европейския парламент също има подобна инициатива и тези програми за обмен е нещо много важно. Съдиите могат да отидат за две седмици в друга държава членка и да видят по какъв начин се решават едни и същи дела от друга гледна точка. Освен това, те участват и в чуждоязиково обучение, за да могат да следят новостите в европейското законодателство. Организираме също е, и програми за новоназначени съдии Аякос. Няма да се спирам подробно на това. Това се предлага, има доста широк набор от дейности за обучение. Но съществуват и доста предизвикателства. Ние се опитваме да създадем възможности съдиите да участват в обучението. Холандския колега из... показа е, един съдия, който е затрупан с а, а, дела. Да, те действително имат много висока натовареност, която ни, им дава възможност а, да участват в програми за обучение или пък а, да участват в семинари в чужбина. Освен това има проблем и с езиковите им а, а, умения, а, недостатъчна специализация. Например, а, ако става дума за обучение, което ще им послужи само при гледането на едно дело национално ниво, няма да проявят интерес. Много от финансовите, човешките ресурси са ограничени. Дори когато има някакво предложение за обучение, то не може да бъде възприето. Тоест, предизвикателствата са много при организирането на обучения. Как трябва да процедираме, за да подготвим съдиите, националните съдии, да могат да предлаг, прилагат и изменените а, регламенти в сферата на семейното право. Както вече казах, трябва да се работи както на европейско ниво, така и национално ниво. Трябва повече дейности да бъдат организирани, но трябва да на да насърчим нашите членове, т.е. институтите за обучение на съди национално ниво, да изпращат съди От национална гледна точка трябва да имаме предвид, че те също трябва да избират дали ще организират обучение по националното законодателство или пък по обучение в сферата на европейското законодателство, което може би няма да е толкова релевантно за ежедневието им. Т.е. има нужда от е, е, прояви, които да водят до подобряване на информираността. Необходимо е също да се увеличи доверието между съдиите, между националните системи, чрез организирането на повече обмени. И това ни води до конкретните потребности за обучение. Ще посветя само една минута, защото няма време. Председателката, да, ние сме напълно отчаяни, защото времето ни цяло изтича. Така че Тадео също трябва да направи заключение. Имаме също и въпроси и отговори, така че трябва да ускорите. Разполагате с половин минута. За тази половин минута, в такъв случай, аз мога да ви приканя да се запознаете с материала, който съм представил и да видите кои са онези аспекти, по които трябва да работим както на национално, така и на европейско равнище при обучението на съдии. Обучението на европейско равнище Организация като моята могат да организират подобна ни прояви, но аз имам притеснение за организирането на подобни дейности на национално равнище. Всичко трябва да бъде направено от страна на европейските институции, националното равнище да е по-добро запознато с наличните възможности. И в материала, който съм представил, това много добре е представено. Председателката, благодаря ви. Виждам, че никой няма въпроси. Освен ако нещо е много, много наложително. Евелин Тадеош. В такъв случай, Тадеош, давам ти думата за заключителни думи. За мен този семинар беше изключително, изключително интересен. Искам да благодаря от моя страна всички оратори. Би трябвало да имаме повече време за някои от темите, но имахме доста наситен следобед. Е, беше е, отлично това, е, тази проява. Тадеош, имаш думата. Благодаря. Моите изводи са същите. Искам да благодаря на всички гости, на всички експерти. за възможността да разгледаме тази тематика от различни гледни точки. на законодателния процес, който трябва да, да прокараме в Европейския парламент. Също така успяхме да се съсредоточим и в по-критичните моменти на, на преработката, на, на преработването на регламента. Повечето от тях са свързани с, с специалното третиране, което трябва да се осигурява за децата. Комисията изключи всички случаи на, на родители в семейно-брачни отношения. Всъщност тук става въпрос единствено за отговорността, най-вече за, за, при отвличания. Не бива обаче много е важно, не бива да, е, каквото и да правим, не бива по никакъв начин това да доведе до влушаване на, на положението. Така стояха нещата и с Брюксел едно, разбира се. Там тематиката беше различна, естествено. Но, но правните е, механизми са подобни. Просто не искаме да влушаваме нещата. Съгласен съм и с колегата от Испания. Не може, няма как всички държави членки да са в пълен синхрон. При Рим 3 ще са пак така подобни нещата. М- така някои държави членки се включват, други не. Това е нормално, това е естествено. Възможността за избор на, на, на юрисдикция от страна на двойката, това е, е вариант, това е възможност, но не е задължително. Винаги, когато една двойка, една женена двойка, една брачна двойка реши да се развежда, те могат да изберат съда, в който се гледа делото им, да изберат е, е юрисдикцията. Това обаче не е свободен избор. Е, избора почива на определени категории, на, на определени е, ре, ограничителни, рестриктивни е, условия, които трябва да бъдат изпълнени. Така че при Брюксел 2 също трябва да, да обсъдим а, такива а, елементи. Благодаря ви за, за е, тая, е, тая дискусия. За мен беше много полезно, както и за, за колеги за колегите от комисията. Знам, че ще имаме трудности с комисията, знам, че ще има разногласие с съвета, но ако искаме да, да стигнем до, до успешен край, да доведем нещата до успешен край,